съвета и комисията за доклада за Турция за 2015 година и веднага давам думата на госпожа Хенич Башерта от името на съвета. Заповядайте. Доклада за Турция. Извинете, много дебати един след друг, но много се радвам, че съм тук. E Благодаря. Отношенията с Турция са много важни. Имаме дълга история на задълбочено сътрудничество. Но имаме много общи интереси, но също така имаме и много общи предизвикателства. И това бе подчертано от миграционната криза. Председателят Тус говори по този въпрос днес по-рано. Както знаете, преговорите за присъединяване вървят. Ние отворихме глава 17 през септември и вероятно ще отворим глава 33 е, в следващите месеци. Нека подчертая, в този контекст ние ще продължим да работим в рамката на съществуващите правила за присъединяване. Тук става дума за ясни условия, няма да създаваме преки пътища. По отношение на доклада на комисията, ясно е, че Турция отбелязва напредък в много области на законодателството, което е добра новина, но също така е важно, че има развитие в събития във вътрешната ситуация, която, които будат загриженост у нас. Турция трябва да се справи с много дефицити в областта на върховенството на, на закона и човешките права и правовата държава. Турция трябва да уважи човешките права и трябва да предприеме спешни мерки за осигуряване на независимостта на съдебната система, за осигуряване на свободата на събиране и на изразяване. Това са много важни въпроси. Е, те са отразени във вашата резолюция. Както бе подчертано от съвета през март, ние очакваме Турция да уважи и, и да, да постигне най-високите стандарти в тази област. При контакти с Турция ние непрекъснато повтаряме тези точки и непрекъснато призоваваме за възобновяване на мирните преговори, за намиране на политическо решение за кюрдите. Приветствам новия ангажимент на двете страни за решаване на кипърския въпрос. Очакваме Турция да подкрепи активните преговори. Ние също се надяваме, че и парламентът ще играе конструктивна роля в този процес. Благодаря ви. Господин Хан има думата от името на комисията. Госпожо председател, госпожо министър, уважаеми депутати, нека да започна с благодарности за докладчика за Турция, госпожа Кати Пири, за високото качество на нейния доклад, който обсъждаме днес. Тук се разглеждат ключови моменти от взаимоотношенията ни с Турция. И е, се очертават и заключенията на комисията по е, доклада за 2015. В контекста на кризата с миграцията и бежанците и политическата положение в региона, Европейския съюз и Турция имат споделени интереси и е изключително важно да се поднови е, нашето сътрудничество с този стратегически партньор. Естествено, нашите взаимоотношения напоследък се съсредоточиха върху предизвикателствата с миграцията, но следва да се покрият и много други въпроси, за да се разгърне пълния потенциал на нашите взаимоотношения процеса на присъединяване е в основата на нашите взаимоотношения. Надяваме се, че откриването на главите ще доведе до нов напредък в Турция. Комисията работи в момента по предложение към съвета за отваряне на преговорите по финансовите и бюджетни разпоредби. Също предвиждаме да се отварят главите за правосъдие, основни права, свобода и сигурност. Като в този случай не пренебрегваме позициите на страните членки и спазваме рамката за преговорите. Комисията е, е окоръжена от постигането на е, напредък в е, разговорите за решаване на кипърския проблем. Надяваме се, че ще се получи едно пълно решаване на проблема, което е добра новина за Европа и за сигурността и стабилността на региона. Това ще бъде и основен повратен момент за, в преговорите ни за присъединяване на Турция. Благодаря за подкрепата ви за структурирания диалог. Диалозите от последно време се оказаха един много добър формат за продължаване на взаимоотношенията ни. Диалога на високо ниво на 25 и 26 април ще засили бизнес контактите между ЕСА и Турция и ще е, бъдат обсъдени въпроси от макроекономика, е, възможности за инвестиране и економически въпроси. Нашата програма за всестранно сътрудничество е, по въпроса с миграцията започна да дава първи е, плодове за спиране на нелегалната миграция в Европейския съюз и е, за предотвратяване на жертвите сред мигрантите. Европейския парламент изгрази загрижено за липсата на законност и спазване на основни права в Турция – в, напоследък има събития в тази страна, като например заглушаване на свободата на изказване и преследване на журналисти и медии. Ние нееднократно призоваваме турското правителство да започне реформи в съответствие с европейските стандарти и активно да поддържа консултации с съответните заинтересовани страни имаме формулирани критерии за откриване на глави 33-34. Турция има поела е ангажимент за подобряване на спазването на показателите в това отношение в рамките на процеса на решаване на кюрдския въпрос искаме да се получи устойчиво решение на този въпрос и да има отбелязан напредък. Комисията е убедена, че има полза от засилено сътрудничество с Турция за справяне на кризата с бежанците и за дълбочаване на нашите взаимоотношения в други области. Благодаря. Председателката, благодаря. Госпожа Пири има сега думата от името на групата на социалистите и демократи. Благодаря, госпожо председател. Е, Европейския съюз и Турция са изправени пред много подобни проблеми в момента във връзка с миграционната криза, с е, е, тероризма. Всичко това дестабилизира нашите общества, нашата економика. Е, хубаво би било е, да е, се преборим по-ефективно и съвместно срещу тези опасности и срещу проблемите, пред които сме изправени. Турция може да бъде много важен партньор за нас и тя е такъв важен партньор за нас. Ако се стабилизира, ще бъде още по-добре. Не би трябвало а, пренебрегваме проблемите, но те не бива да се отразяват на желанието ни да водим преговори. Трябва да се спрем най-вече на споразумението с Турция във връзка с миграционната криза. 3 милиона бяха обещани е, на Турция за момента и по-нататък е, ще има и допълнителни средства е, и близо 3 милиона вече е броят на бежанците, които са настанени в Турция. Естествено, че държавата се нуждае от помощ, тъй като това е огромно бреме и ние трябва като добри съседи и добри партньори да споделим заедно тежестта. Нека да подчертая колко важен е структурирания е, диалог. Е, в никакъв случай е, обаче не можем да пренебрегнем и ситуацията в югоисточната част на Турция, която много ни тревожи. Ще трябва да се насърчи мирния процес с кюртското население. Положението в това отношение е просто неприемливо. ПКК се върна отново към насилието, към оръжието и започна с нападения не само на военни цели и на военни части, но и на обикновени граждани. Много от кюрските атаки в крайна сметка пречат на хората да живеят нормално. Те убиват и цивилни граждани. На, на същевременно трябва да отбележим, че турското правителство е, не проявява абсолютно никакво желание да зачете е, свободата на словото и възможността за свободно изразяване на журналистите. Твърде много са случаите, в които е, се преследват журналисти, се закриват вестници и редакции на други издания Виждаме проблемите съвсем ясно, предизвикателствата са големи, но времено искаме да насърчим Турция е, по пътя към реформите и е, да се надяваме, че тя ще намери верния път към Европа, колкото е възможно по-бързо. Благодаря, е, благодаря господин, госпожо председател и много се надявам, че ние ще излъчим тук един положителен сигнал, верният сигнал. Има ще приемете ли синя карта е, от господин Кристофа? Благодаря, госпожо председател. Аз очаквах всъщност е, докладчикът е, съвсем ясно да ни каже, смята ли наистина, че Турция е, върви е, уверено по пътя към присъединяването към Европейския съюз. Е, но нашия докладчик като че ли така не споменава именно тези така тревожни сигнали от страна на Турция. Е, Турция хем иска е, да се присъедини, хем всъщност не прави сериозни усилия. Хем нарушава непрекъснато е, правата на човека и демократични принципи и принципи на правовата държава, които за нас са абсолютно е, задължителни. Да, е, ясно е, е че ще бъде твърде е, пресилено да се каже, че е, процеса на преговорите не е напреднал. Е, естествено, че и турското правителство полага усилия, но и ние знаем колко важна е Турция като партньор в момента за нас. Но също времено ние ще преценяваме Турция по същия начин, както и всички други държави кандидати за пълноправно членство в Европейския съюз и в крайна сметка нещата зависят най-вече от начина по който ще се проведат реформите в страната. Благодаря, госпожа Сомер. Е, Замер има. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчицата Кати Пири за сътрудничеството, а също така да благодаря и на докладчиците в Сянка. Ние се споразумяхме по резолюцията и се ориентираме по миналата резолюция. Затова не разбирам, Кати, че говориш за едно споразумение, когато НП поема списъка за гласуване на социалистите. Не, не, НП не иска да бъде поставена под натиск нито, под, нито от една политическа група, нито от бешенската вълна. Сега за оценката за Турция и приближаването и към Европейския съюз. Това е оценка, оценка, която не бива да се обърква с беженската криза. За нас е много важно да подчертаем, че не бива да има <coughs> да има отстъпки по отношение на присъединяването, е, например по отношение на отварянето на различни преговорни глави и по отношение на визовата либерализация. От е, страната е много далече от е, спазване на европейските стандарти. Независимостта на съдебната система, ескалация на напрежението в юго-источната част и много-много други проблеми. Ако искаме обаче да задълбачим сътрудничеството, трябва да говорим едни с други, но това може само да се случи, ако Турция тръгне по европейския път. Освен това, важно е и решението на кипърския въпрос. Тук Турция трябва да бъде конструктивна. Трябва да признае Република Кипър и да допринесе за това Кипър да се развие в една обединена държава, в... защото това е и в турски интерес. Господин Демесмакер, по името на консерваторите, благодаря на колежката Пири за доклада. След като е, го изчетохме, ние установяваме, че авторитарното поведение на Ердоган е фатално и за Турция, и за Европейския съюз. Няма да коментирам какво е отношението към журналистите, каква е свободата на изра... изказване дам, но нещата се влушават. Е, репортери без граница вече класират Турция на 148 място от 180 общо. В държавата цари държавен терор. Вие казвате, че сте притеснени, че трябва да се възобновят разговорите за мирното решаване на кюрхийския въпрос. Североизточна Турция всъщност е военна зона Турция и не прави достатъчно усилия да се справи с чуждестранните бойци, които минават през нейна територия. Няма микрофон за оратора. Председателката да прекъсва. Господин Ламсдор, две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вие казахте, че има много предимства при едно засилено сътрудничество с Турция. Моята политическа група е убедена в това. Не сме сигурни обаче, че тези предимства могат да се постигнат в рамките на едни преговори, които са, а, така да се каже, е, почти като зомбирани, защото е, на практика е, преговорите вече почти са замряли. Трябва обаче да проявим уважение към Турция. Трябва да е, се насочим най-вече към едно добра е, сътрудничество в редица сфери. Енергетика, е, туризъм, търговия, междуличностни контакти, образование, култура. Турция е наш съсед и този съсед служава уважение и е, подадена е, ръка за сътрудничество. Да, добре, но същевременно е, ние знаем, че е, без консенсус е, между държавите членки в крайна сметка няма да се стигне до присъединяване на Турция, каквито и да са постиженията на страната. Същевременно времено да, от една страна в Турция има все още много проблеми, но очевидно и при нас липсва кораж просто да поставим взаимоотношенията с тази страна на една съвсем нова основа. Ние имахме много по-добри отношения с Турция преди време и положението в Турция беше много по-добро преди години. Погледнете сега колко се вложи всичко. Погледнете какво прави турския президент президента Ердоган с сатирика Ян Бемерман в Германия. Той просто показва незачитане на нашите ценности и на нашите държави. Трябва да поставим нещата на нова основа. Следващият брат. Благодаря. Искам да благодаря на докладчицата Катепири за този чудесен доклад за чудесното сътрудничество. Смятам, че ситуацията в Турция е много по-обширна, отколкото е описана в доклада. В доклада са описани много важни аспекти. Говори се за вътрешно разселените лица, над 300 хиляди в е, Турция. Има области, които са опостели 60 хиляди хора, на които е иззета собствеността. Има много нарушения на Турция, в Турция на човешките права. Важно е процесът на диалог обаче да продължи. Той е важен за решаването на кюрдския въпрос. Важно е и ПКК да бъде премахната от списъка на терористичните организации. Има много положителни развития. Ето, например, преговорите по отношение на Кипър. Говори се обаче за отваряне на по-нататъчни глави. Този процес, тази инициатива не може да, бъ... да я подкрепим. По отношение на Кипър е важно да се подчертае. Някои неща, които бяха споразумени, за които, по, по които сме се споразумели, не са приложени. Приключвам. Важно е, освен това, да има права, а, има ясни правила относно териториалната цялост на съседни държави. Председателката, извинявайте, това бяха минута и половина. Трябваше да ви прекъсна. Госпожа Валеро. Мога само да е, говоря а, с суперлативи а, е, за Турция като страна и за нейното население. Естествено бих могла да е, твърдя и, че всичко е, там е в ред е, и политическата система, и реформите, и демократичните ценности и така нататък. И че не виждам никакви пречки за присъединяването. Бих казала с удоволствие, че има положителни сигнали за мирно решаване на кюрския въпрос, но за съжаление не мога да го кажа. И това е много трагично, това е много неприятно за всички демократи в Турция и в Европа. Защото трябва е, да се постави акцента в взаимоотношенията върху демократичните ценности, върху принципите на правовата е, държава. И е, когато става дума за кюрския проблем, трябва да се откажем от насилие, от въоръжения. Това въжи и за двете страни трябва да се седне на масата на преговорите. Е, от случая Чалан на времето през 70-те години, ако си спомняте, е, нищо не е направено и адвокатите не могат да го е, видят и да поговарят с него, нито членовете на семейството му могат да го посетят. Изобщо отношението към кюрдите и към ПКК е неописуемо. Ние смятаме, че изолационният режим на господин Ечалан трябва да приключи. Благодаря, госпожо председател. Въпросът с Турция показва докъде може да стигне Европейския съюз в своите неоколониални амбиции. Ние е, не защитаваме демокрацията, човешките права и е, свободи, е, защото след като преговаряме с Турция за членство в, Европа, в Европейския съюз и знаем тя какво прави, е ясно какво защитаваме и ние. И вместо да харчиме парите на коплаците, да преговаряме с Турция, не следва да си е, преразгледаме нашата политика. Е, няма какво да отваряме преговорите с Турция за присъединяване и да продължаваме така, както сме карали до сега. Просто като штрауса си заравяме главата в песъка. И Съвсем не е странно, че холандците гласуваха по този начин в референдума. Ще видим сега какво ще стане в Обединеното кралство, защото много хора мислят така, както мисли и Холандия. И е, кризата в еврозоната, с Шенген, с миграцията са примери за неудачна политика. И е, членството ни в Европейския съюз е заплаха за нашата страна. Е, сигурността на европейската нашата сигурност ще бъде решена в референдума. Господин Бургезио има думата. Благодаря. Този доклад е упражнение в лицемерие. Тук се предлагат множество немислими неща. Всъщност, се приветства по поведението на Турция, в която, която приема най-големия брой беженци в света. Никой обаче не пита по какъв начин и как се приемат тези беженци, да не говорим за практиката на масово отблъскване. Amnesty International пределно ясно е, показва това. Турция сигурна страна ли е за бежанците? Още един въпрос. Този принцип за отблъскването, който Европейския съюз често прилага спрямо страни като Италия, Гърция, критикува ги, но не критикува Турция. Всъщност в Турция отблъскването се прилага масово. Това е, е а, го, огромно противоречие и говори за двойните стандарти спрямо Русия. Според мен е необходимо да отхвърлим идеята за визовата либерализацията и да поискаме е, Турция максимално ясно да покаже какви са връзките между нея и ИДИО. Господин Войц за една минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Чуде се следното. С какво разполага Турция, че да изнудва Европейския съюз по такъв начин? Говорим за основни човешки права, тук постоянно, нито едно от тях обаче не се прилага в Турция. В Турция църквите се оскверняват. Трима християни бяха убити в Малатия през 2007 година. Още не е намерено решение на, на това кой е убил тези хора. Турция нарушава суверенитета на Сирия. Европейските държави обучават кюрдските бойци пешмерга. Същите тези хора турските власти ги убиват, а ние казваме, че трябва да продължим преговорите за присъединяване и економическия диалог трябва да се укрепи. Може ли една такава страна да бъде партньор на Европейския съюз? Ами, там се доставят оръжия и то нелеки оръжия на ислямска държава. Турски репортери говорят за този проблем и след това трябва да отговарят и то по какъв начин. Как да преговаряме с такива хора? Турция не принадлежи към Европа. Благодаря, госпожо председател. Не можем да сме напълно удовлетворени. от е, един е, толкова сложен е, доклад. Но аз като председател на делегацията за връзки с Турция в Европейския парламент искам да поздравя докладчика, всъщност докладчиците, за това, че проявиха чувство на отговорност. Много от недостатъците в Турция са очертани. Е, зачитането на суверенните права на съседните страни, е, спазване на конвенцията за морско право, нарушаването на въздушното пространство и териториалните страни на съседните страни. Също така трябва е, да признае православната семинария в е, южната част на Турция има огромен брой жертви на военните операции на тази страна и ако не се спазва европейското право, няма да можем е, да, да продължим да отваряме преговорни глави. Господин Бащинаро. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, преди всичко бих искал да благодаря на Кати за всеобхватния, изчерпателен, добре структуриран доклад, ще подчертая само най-важните според мен неща. Е, най-напред трябва да кажем, че днес е, предстои да е, прецени, да оценим известния застой на Турция по пътя и към Европейския съюз, благодарение на който, за съжаление, се забавят и реформите, що се отнася до правовата държава и основните права и свободи в Турция. Дълбоко съм обезпокоен от сериозното влушаване през последните две години на положението, що се отнася до свободата на изразяване на мнение и свободата на словото в страната. Ето защо аз категорично призовавам за пореден път и съвета и комисията да отворят глави 23 и 24 едновременно. И едновременно с това призовавам Турция да продължи по пътя на реформите, да е, уреди двустранните проблеми със своите съседи и да играе конструктивна роля в преговорите за Кипър. Успехът на тези преговори е от значение за Европейския съюз, смятам и за самата Турция. На второ място, е, не, няма съмнение, че е необходимо да задълбочаваме сътрудничеството си с Турция, за да решим сегашната бежанска криза. При все това обаче, аз съм сериозно загрижен относно някои аспекти, на последните е, договорености между ЕС и Турция. И не на последно място бих искал е, да поднеса съболезнованията си и изразя подкрепата си за целия руски народ, извинете, турски народ в борбата с е, тероризма. И да напомня на някои от колегите си мъдростта на своя своят народ. Да ми даде Бог сили да прикрия своите намерения. Благодаря, господин Белдер. Е, Госпожа председател, в 30-та точка от доклада си докладчицата посочва огромни е, нарушения на правата на човека а, в а, е, юго-западната част на страната. Така, така наречените лъвове на Аллах. Тази, този опит обаче, това посегателство от страна на Ердоган никога няма да се превърне в реалност. Президентът Ердоган следва да се бои не само от ПКК, а и от други организирани групи, Чухме вече за християнски бежанци, които са свързани с така наречените лъвове на Аллах, които фактически са преследвани от тази групировка. И според мен е абсолютно немислимо да се допусне това в отношенията с Европейския съюз. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Това гласуване, този вод е нещо ново. Текстът е много критичен по отношение на върховенството на закон, на нарушаването на свободата на словото и печата и така нататък. Всъщност това е един модел. Лесно можем да го предогадим, но това не означава, че трябва да се притесняваме по-малко. Всъщност ние сме единствената институция, единствените политици, които открито говорят за онова, което се случва. Светлината на огромните проблеми, които се натрупват, е още по-проблемен факта, че комисията забавя публикуването на доклада. Госпожо Схаке. Извинете, че ви прекъсвам. Изглежда не върви преводът на английски, така ли е? Казва. Аз говоря на английски, <laughs> т.е. казва ораторката. Извинете, явно са ме заблудили. Да, очевидно, когато ораторът говори на английски, едва ли някой може да превежда от английски. Има ли проблем за превода? Очевидно не, продължава председателката. Alors, en tout état de cause, ça a l'air d'être résolu, donc je vous prie de... Извинете, извинете ме, че ви прекъснах. Продължете, моля. Какво предлагате? Отново да започна или да продължа? Не, заповядайте, започнете от начало, ако желаете. И така на английски още веднъж. Госпожо председател, Колеги, господин министър, господин комисар, нашия вод по годишния доклад на Турция идва в един ключов момент. Текстът е много критичен по отношение на върховенството на закона, разделението на властите, насилието в югоизточната страна на страната. Всъщност това е един модел, който лесно можем да предогадим, но тревогите ни не намаляват. И всъщност ние сме единствените политици, единствената институция, която открито и с висок глас говори за тези проблеми. Проблемно е, че комисията и съвета промениха дневния си ред, забавиха публикуването на доклада и има гробовно мълчание, що се отнася до нарушаването на човешките права в Турция, особено тези, които се случиха неодавна. Видяхме как е, господин Тимерманс е, стиска ръката на господин Тимерманс 8 дни преди ключовите избори. Аз е, бих искала да го видя тук, в нашата зала. Много е важно съвета да не изнася навън своите отговорности относно убежището и да не се надява, че Турция ще реши проблемите. Сделката за миграцията е лоша сделка и мисля, че ние плащаме най-високата цена, отказваме се от своите принципи и ценности. В нашия доклад ясно казваме какво трябва да се направи и се надявам, че съвета и комисията ще променят своята позиция. На английски, но в крайна ще рано или късно трябва да ви прекъсна госпожа Сакорафа една минута. Уважаема госпожа председател, госпожи и господа депутати, докладът за напредъка за пръв път и то с красноречива реалистичност обрисува ситуацията на място в Турция. Две неща бих искала да посоча особено. Призоваваме в доклада, призоваваме Турция да способства за постигането на разрешение на кюртския проблем. Но ЕС все така определя ПКК като терористична организация, но ПКК е част от решението. Е, и следователно Европейския съюз легитимира е, чистките етническите в Турция, дори в Сирия. Е, приветства се постигнатото споразумение за бежанците и участието на НАТО в Егейско море, но това и особено участието на НАТО, само ще ескалира напрежението. За какъв напредък въобще можем да говорим в една страна, за която в доклада се казва, че нарушава международното право и споразумения, по които е страна? Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Ние подкрепяме този необходим доклад на госпожа Пири и разбира се подкрепяме отварянето на глави 23 и 24. Ето тук Европейския съюз трябва да направи така, че гласът му да се чуе. място на Турция в Европейския съюз. Европейския съюз е непълен без Турция, независимо от антидемократичните тенденции във властта част от процеса изпитва отрицателното влияние върху от бежанските потоци и Турция и използва това като разменна монета. Ето защо парламентът не успя да обсъди този доклад до сега. Турскащата практика да връща сирийски граждани, които едва са избягали от войната, трябва да се обсъди. Трябва да се върне към миния процес и ПКК трябва да прояви готовност да се откаже от въоръжения конфликт. Приемате ли въпроса синя карта от господин Фунтулис? Заповядайте. Заповядайте, господин Фунтулис. Извинявайте, господин Стинадинус. Имам въпрос към колегата. Как можете да кажете, че, да докажете, че Турция е европейска страна? От географска гледна точка. Да. Приятелю, ако погледнете назад към историята и картата на Европа, ще видите, че съм прав. Турция е Европа, Турция може и трябва да бъде Европа и историята ни дава множество доводи в подкрепа на това. Географията още повече. Днеската политическа ситуация още повече. Ролята на Турция в сирийския конфликт е сама по себе си достатъчна причина да гледаме на тази страна а, като европейска. Може и да не ни харесват властите, но страната а, има място в Европа. Госпожа Вейнберг, благодаря госпожо председател. Доклада за Турция съдържа много факти, които могат да ни накарат да зададем много въпроси на ръководните сили в страната. В доклада можем да прочетем, че няма положително развитие в Турция, особено когато става дума за основни елементи на демокрацията, свободата на словото, върховството на закона и така нататък. Можем да прочетем как в Турция има закон закон за бариера за влизане в парламента от 10%. Въобще в тази страна има ясни авторитарни тенденции. Освен това е ясно, че Турция е в своята външна политика и политика на сигурност играе една много рискована игра. Тя се опитва да възроди своите стари османски амбиции и разчита на интриги. Турция играе ключова роля в конфликта в Сирия и много хора твърдят, че Турция играе под масата с групи като Ал-Нусра и Ислямска държава. И като черешка на тортата, Турция успя да изнуди Европейския съюз за едно изключително изгодно споразумение за мигрантите. Благодаря. Госпожо председател, за пореден път това е един нелеп доклад за Турция и а, може да бъде <laughs> сложен към дело вертикално, така да се каже, в кръглата папка, в кошчето, веднага. Турция не спазва правата на човека, можем да говорим за геноцид срещу кюрдската общност, да потискане всякаква съпротива опозиция е, срещу ислямските е, намерения на правителството. Е, ние сме против е, ислямизма на е, султаните от Анкара, е, които желаят една мусулманска Европа, които желаят навсякъде из Европа да се дигнат минарета, да ни залеят иммигранти така че никакви преговори за бежанците, никакви преговори за, за визите, никакви пари за Турция. И никакво членство за Турция в Европейския съюз. Господин Фонталис има думата за една минута. Самото наименование на доклада, доклад за напредъка, е на благополучно. Създава се впечатлението, че Европа обслужва интересите на Турция. Турция не е постигнала никакъв напредък. Арогантна страна, която няма никакво уважение към съседите си, има, проявява безразличие към международното право. Знаем, че турското правителство подкрепя поддръжниците на ислямския халифат и продължава да окупира северната част на Кипър. По въпроса за мигрантите. 150 бежанци бяха върнати и Турция просто си затваря очите. Европейският съюз обаче смята, че Турция е много важен стратегически приятел и продължава да сключва споразумения с султан Ердоган. Това е част от плана на канцлера Меркел, която очевидно съзира свой интерес. Госпожа Кораца Билт, благодаря, подкрепям този доклад. Дошло е времето да признаем ролята на Турция. Тя прие 3 милиона беженци с гордо вдигната глава. в същото време трябва да изкажем своите тревоги относно независимостта на съдебната власт, свободата на пресата, върховенството на закона. Да не говорим, че има непропорционална военна реакция на положението на юго-исток. И двете страни в този конфликт трябва да седнат на масата. Приветствам плана за действие на Европейския съюз спрямо от Турция и отпускането на 95 милиона евро. Те трябва да са за беженците. А изпълнението на плана трябва да стане според международните стандарти и според принципа на забраната за връщане. Търсещите обежище трябва да бъдат приемани по един човешки начин, да им се осигурява правна защита и Турция трябва да бъде вписана като безопасна държава на връщане. Радвам се, че процеса за присъединяване най-накрая пое отново по своя път. Мисля, че трябва да отворим някои преговорни глави и да дадем европейска перспектива на Турция. Тук не става дума за жертви, става дума за взаимно изгодна ситуация. Благодаря господин Хауит за една минута. Благодаря, госпожо председател. Първо на първо този доклад съвсем съзнателно не подкрепя сделката за бежанците с Европейския съюз. Сделката е оспорвана от юридическа гледна точка, но във всеки случай поражда сериозна загриженост ние не можем да не зачитаме в пълен обем международното хуманитарно право. Освен това, Европа никога не може да мълчи пред посегателствата срещу правата и свободите. Аз бях в югоисточна Турция на място и наблюдавах обсадата на едно кюртско населено място. Не е възможно едно правителство да се бори, да води война срещу собствения си народ, да преследва журналисти, които публикуват неща, които не допадат на правителството правителството, да се критикува британския консул, защото защитавал елементарни права и свободи. Е, не, не е възможно един министър е, на, на правосъдието е, да нарушава пряко 50 ти член от Всеобща декларация за правата на човек. И на вниманието на онези от другата страна, които все още се противопоставят на отварянето на главите в преговорите за правосъдието и правата на свободите, да схванат колко късогледи са техните аргументи ако а, Турция трябва да, бъде, да се предпазва от а, лицемерие, то трябва да се предпазваме от лицемерие. Не. И ние. Господин Башир за една минута. Благодаря, госпожо председател. Не мога да си представя, който и да било, който е участвал някога в преговори, когато от него са искали а, помощ, да а, се изненада, когато от срещата страна поиска нещо на среща. Но явно това става в отношенията а, с а, Турция. И мнозина колеги се изненадват. В идеалния случай аз също бих искал да а, е, отделя един въпрос от друг въпрос. Но от друга страна би следвало да бъдем реалисти. Турция играе решаваща геополитическа роля в региона. Ние се нуждаем от нейната помощ, за да се справим с системни проблеми от огромно значение за всички ни. От имиграцията до разговорите за присъединяване като цяло. Известно при покриване между двете теми е почти неизбежно, но не бива да се боим от това. Трябва да бъдем предпазливи, да не даваме на Турция неща, които тя не е заслужила. Следва да засилваме сътрудничеството в критични области от борбата с тероризма до иммигрантската криза. На това трябва да гледаме като на възможност да вдъхнем живот в нашите отношения, вместо на това да се гледа като на отстъпление. Благодаря. Благодаря, господин Али. Що се отнася до доклада с 2015 година, можем да подчертаем редица аспекти. Сътрудничество с областта на миграцията, вътрешното положение в страната и напредъка на преговорите по за на Кипър. В доклада се приветства ускоряването на процеса на присъединяване. Показва се готов за отваряне на нови преговорни глави, при условие, че се изпълняват критериите и се подкрепя структуриран и постоянен диалог на високо равнище по ключови тематични въпроси. През 2015 година ситуацията със сигурността в Турция отбелязва влушаване. Има отстъпление в областта на свободата на изразяване по отношение на економическите критерии. Турция отбелязва напредък, но има външни и вътрешни дисбаланси. В настоящата геополитическа ситуация доклад за напредъка на Турция отделя специално внимание на сътрудничество в областта на миграцията. Въпреки значителните предизвикателства по отношение на беженската криза, трябва да продължим с ускорени темпове изпълнението на планираните дейности в рамките на едно взаимоизгодно и прагматично сътрудничество. Приветстваме напредъка, постигна с преговорния процес за обединение на Кипър, което ще доведе до позитивни резултати за двете общности на острова. Общата оценка, която може да бъде направена е, че въпреки наличието на редица проблеми, се виждат ясни сигнали за положително развитие на процеса на присъединяване. Госпожа Рид за минута и половина. Госпожо председател, присъединяването на Турция към Европейския съюз е важно, особено в светлината на референдума в Великобрит... Великобритания. Емиграцията е щекотлив проблем. Турция се опитва да се присъедини към ЕС в продължение на много години. Ердоган сега изнудва Европейския съюз. Турция не е част от Европа. 97% от нейната територия е в Азия. И а, знаете, че те споделят а, част от а, историята на, на някои европейски държави, но те не са част от Европа. Турция в миналото беше светска държава, но сега се връща към ислямизма от 6 век. Затова наистина ли Европейския съюз, съюз иска Турция като член? Какво ще означава присъединяването? Не знаем какво е истинското население на Турция. Някои данни говорят за между 75 и 79 милиона. Турция освен това се превърна в дом на милиони бежанци, които в бъдеще могат да получат турско гражданство. И когато Турция стане член на Европейския съюз, всички тези хора ще могат да дойдат в Великобритания. Лейбаристската партия, е, торите, е, либералите подкрепят е, присъединяването на Турция. Консерваторите, наред с европейските консерватори и реформисти, имат партньорство с турската партия АКП. Е, мисля, че британците ще се произнесат както трябва на 23 юни. Господин Шафхаузер за една минута. Един ясен доклад, който съдържа верни констатации за диктатора Ердоган, за това, че Европейския съюз си затваря очите за посегателствата срещу правата на човека в интерес на сътрудничество, което най-малко можем да характеризираме като проблемно. Би трябвало веднага да престанат преговорите е, е, за членство, но напротив, докладът, въпреки аз констатации, предлага е, е, засилване на процес. Желаете ли ислямска политика в Европа, уважаеми колеги? Пропагандата и разпространението на исляма в Европа ние сме изправени пред един терористичен режим, който дава финансова и организационна подкрепа на, на Даеш един режим, който е подкрепен от Съединените щати, за да се засили още повече влиянието на НАТО. Един режим, който се изправя без каквото и би да било уважение пред европейските институции. Ние сме изправени пред подлост, пред лъжи, пред посегателства срещу нашата Европа. И ние по този начин предаваме собствения си народ. Господин Ковачев за една минута. Председател, искаме или не, Турция е нас ще, съсед, ще бъде и в бъдеще такъв какво по нормално от това да се стремим към добросъседски взаимноизгодни отношения? един добър съсед спазва поетите ангажименти зачита човешките права свободата на медиите не реагира с агресия на всяка критика. очаквам турция да спазва постигнатото споразумение за мигрантите да не допуска създаването на нови пътища за миграция след ограничаването на досегашния балкански маршрут. в наш интерес е да подкрепяме европейския път на турското гражданско общество и да развиваме взаимноизгодни отношения в икономиката енергетиката туризма културата и така нататък този път обаче минава и през припомняне на съществуващите на турски граждани с български исторически произход например в регионите на източна тракия около град пехливанкьой познат под българското име павлово в региона на бандарма в мала азия на мраморно море и други. спазването на техните права изисква осигуряване на достъп до обучение на български език до български медии и свобода за самоопределение без заплаха от репресии също така турция би трябвало да повлияе на азербайджан за намиране на мирно решение на наново възникналия конфликт около карабах. благодаря ви. уважаеми колега как бихте коментирали спазването на споразумението от страна на турция при факта че само за миналата нощ нашата гранична полиция е заловила деветдесет и седем нелегални мигранти преминали от турска страна на българска. това е първият ми въпрос. вторият е как ще коментирате недопустимата намеса на турция в нашите вътрешни работи посредством инженерството на български политически проекти вътре в българия? благодаря. колега е, господин джамбазки това е било винаги политика на е, съседите да имат е, свое разузнаване и маши или инструменти за влияние в съседните страни. работа и на нашите служби и на нашия политически елит да се противопоставяме на такива намеси било то от турция било то от русия или откъдето и да било. що се отнася до спазването на споразумението аз това и казах в моето изказване очаквам от турция сериозно да не допуска появяването на нов маршрут на балканите. благодаря ви. господин киркос благодаря госпожо председател. искам да благодаря на кати пири и на докладчика за това, че много ясно и точно описват положението. Мисля, че сега имаме възможност да кажем открито какво смятаме по отношение на Турция, да кажем какви са проблемите с свободата на пресата, свободата на вероисповеданието, демокрацията, върховенството на закона. Но има смисъл да заявяваме всичко това, ако наистина ще започнем един задълбочен дебат с турското правителство и с гражданското общество в тази страна. Турция има своите визии за присъединяване към Европейския съюз, но мисля, че трябва да се намери политическо решение на тюркския въпрос трябва да има спиране на огъня и трябва да стигнем до решения по този въпрос, преди да се вземем с други проблеми, които следва да бъдат решени също спешно. Господин Чернецки, за една минута. Пайство, zamknijmy очи, вършме събие мап. Уважаема госпожо председател, колеги, да затворим очи и да си представим картата след присъединяването на Турция към Европейския съюз. Наши съседи ще станат Ирак, Иран, Сирия. Прекрасна картинка. Няма що. Госпожи и господа, аз се надявам е, тук да избягваме двойния стандарт. Ако едни и същи политици, които в продължение на години твърдят, че Турция не бива да бъде приемана в Европейския съюз, защото не зачита правата на човека, днес да настояват за подписване на споразумение със същата тази Турция за беженците. В условията на местната политика, по повод на местни избори е, в една от държавите членки, е, е, се провежда именно такава лицемерна политика. Ние не би трябвало да се огъваме под натиска на текущите събития. Господин Чернецки, приемате ли реплика, синя карта, да? Благодаря. Благодаря ви, господин Чернецки. Нещо, за което никой не говори тук, разбира се, във връзка с евентуалното членство на Турция, е промяната на динамиката на политиката на нашата източна съседка. Ако Турция се присъедини към Европейския съюз със своите 77 милиона население, тук в Европейския парламент Турция ще има най-много депутати. И ето, на, още една причина, по която Турция трябва да бъде държана извън Европейския съюз. Защото а, демократичната легитимност а, а, на, на този орган, в който сме в момента, ще намалее още повече. Аз а, а, разбирам, че почитаемия колега твърди, че е, Европа не може да бъде разширявана непрекъснато, тя не е толкова еластична, и в същото време присъединяването на Турция ще наруши баланса на представителството, съотношението на силите, ако щете, между различните държави членки. Ако се спази правилото, още повече при един непроменен по състав на парламент. Следващият оратор, господин фон Шторх. Днес след, след обяд говорим за новият най-добър приятел на Европейския съюз – Турция. Очертава се на пътя либерализация на визите и след това членство. Няма друга страна, в която да е толкова тежко положението с правата на журналистите, на жените. Никой не ги потиска толкова, колкото президента Ердоган никого не сме се отдавали така, както на Ердоган. Госпожа Меркел сега казва, че спасението на Европа е в доближаването до Турция. И всичко трябва да се направи, за да се сближим максимално с тази страна, за да може тя да ни свърши мръсната работа по границите. И така, свободата на събиранията, на мнението, правата на християните, на кюрдите, на жените, всичко това се погазва така, както никой до сега не го е погазвал. Човек, който води война в собствената си страна срещу собствените си хора и в съседните страни, всъщност ще бъде спасителят на Европа. Това не е ли върховното унижение на Европейския съюз? Винаги в кризи сме казвали, че имаме нужда от повече Европейски съюз, само че сега повече Европейски съюз не дава резултат, затова вече казваме да дойде Турция. Това е безумно. Ако отворите вратата на Европейския съюз за Турция, ще отворите вратата и за разширя и за погазване на Европа. Нека да реагираме преди да стане твърде късно. Преговорите между Европейския съюз и Турция трябва да бъдат прекъснати и то постоянно. Благодаря, госпожо. Хубаво е, че цитирахте президента Ердоган. Хубаво е да ви видим в тази страна на залата. Една минута за следващия оратор. Господин Брила, благодаря. Е, поради това, че Турция е, купува петрол от ислямски държави, поради това, че е, Турция би доставила на ислямски е, е, държави за изработването на боен газ за Рин, е, поради това, че Турция предпочита да бомбардира кюрските бунтовници вместо ислямска държава, поради това, че Турция дава възможност на иммигранти на нейна територия незаконно да преминават в шенгенското пространство, по всички тези причини е неприемливо да бъде либерализиран визовия режим за турските граждани, пътуващи към Европа, точно както е неприемливо да бъдат харчени още 3 милиарда евро за Турция. Но преди всичко, би било самоубийствено да продължаваме преговорите за присъединяването на Турция към Европейския съюз. Благодаря, господин депутат. Думата се дава на господин Щетина за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, високо ценя Турция в качеството и на наш съюзник в НАТО. Оценявам и инициативите от нейна страна за намиране на решение на мигрантската криза. Трябва обаче да се противопоставя на насилието от страна на Турция срещу кюрдите. Насилие, което се извършва на турска територия. Нека да не забравяме разрушаването на Сизра. Турция подкрепи нападението от страна на Исламска държава в Кобани, в Сирия и в Ирак. Много често кюрдският терор е ответна реакция на насилието от страна на турските власти. Турция трябва да промени своята политика спрямо малцинствата. Турция спря да нарича кюрдите планински турци. Турското общество пък от своя страна проявява все повече интерес към трагичната история на турския национализъм, като например арменския геноцид. Същата седмица ще има отбелязване на този геноцид в Истанбул. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. И сега господин депутата Йозеф Вайденхолцер за една минута. Благодаря. Взаимоотношенията с Турция са сред най-важните задачи стоящи пред Европейската комисия. Има много възможности, много опасности и рискове. Има много въпроси, които ни тревожат, като, тюркс, като кюртския въпрос. Правителството смята, че може да е, реши е, този проблем чрез произволни действия. След е, дълги години опити за съвместна работа, сега трябва да се замислим за гражданските права. Докладът очертава всички тези проблеми много ясно. В тази ситуация Европа трябва да се опита да играе ролята на посредник и ролята и пример би могъл да бъде преговорите е, с тези, които в е, Северна Ирландия бяха наричани някога терористи. Госпожа Елени Теохарус за една минута. Благодаря, господин председател. Докладът, както казаха много от колегите, е, категорично насочва на извода, че Турция не може да се присъедини към Европейския съюз, независимо от така наречения напредък, постигнат от нея. Особено, що се отнася до кипърския въпрос. Комисар Хан, тук говорим за иллюзии. И би било огромна грешка да се действа в угода на днешната турска политика. Днес решението би довело до разтуряне на Кипърската република. Е, е, правата на човека, ценностите на Европейския съюз трябва да бъдат отстоявани. Парламентът обаче, вместо да защищава е, Кипър, отхвърля изменения, които биха били в подкрепа на Кипър. И дори министърът, представител на съвета, нито веднъж не е, спомена фразата, наименованието Република Кипър. Е, ние не можем, разбира се, да разрешим проблема, но наш дълг е да бъдем пазители на принципите и ценностите на Европейския съюз, така че всяко намерено решение да бъде в съответствие с правата на човека и с е, правното достояние на Европейския съюз. В противен случай той отчасти поне би бил отговорен за неуспеха. Ето защо аз призовавам доклада да бъде отхвърлен. Думата се дава на господин Анеман за една минута. Уважаеми господин председател, колеги, вижте, министър-председателят на Турция бе обект на е, сатирични е, коментари, които красноречиво е, сочат колко е голям авторитетът му. А Ангела Меркел на времето каза Аз съм Шарли по повод на Шарли Ебдо на терористичните атентати. И виждаме как европейските лидери се отнасят към международната обстановка. Е, ние трябва да защищаваме своите граници, вместо да се поставяме в зависимост от човек като Ердоган. Благодаря. Естер Даланги има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря. Докладчикът се намира в деликатна ситуация. Миналата година тя успя да заличи някои е, изрази, които говореха за присъединяване тази година. Е, има малко причини и доводи в полза на отварянето на преговорни глави. Сред тези причини са отсъствие на правова държава, не спазване на правата на младсинствата. И в е, доклада за тази година още един път се говори много за откриване на глави. Турция не се е променила, светът се промени. Много е, редно, много е лесно, колеги, да говорим, че трябва да правим разлика между ситуацията и разширяването. Само, че това, което се случва и, и ситуацията, говори против отварянето на глави. Аз подкрепям доклада в много негови части, но господин председател, аз мисля, че сме все още много далеч от това, което наричаме правова държава в Турция. Благодаря госпожа Ева Каили за една минута. Заповядайте. Уважаеми колеги, господин комисар, имаме миграционната криза и се опитваме да работим с Турция, но не сме дали на Турция карта бланш. Турция трябва да зачита правата на бежанците, основните човешки права, трябва да зачита и правата на медиите, независимостта на властите и правата на кюрското население, както и суверенитета на съседните си държави. Всеки ден има нарушаване на нашето е, въздушно пространство въпроса за Кипър. Признаването на геноцида срещу арменците и народите от Понтия трябва Турция освен това да зачита старите църкви и да не ги превръща в джами. Освен това трябва да ги зачита като музей. В Трабзон, например, и Света София. И накрая трябва да възстановим доверието сред нас. Благодаря господин Бареков. За една минута. Заповядайте. Господин председател, преди сто и петдесет години гениалният български и европейски поет христо ботев от чийто род тръгват и моите корени и тези на синовете ми нарече османска турция болника на европа. ботев загина в борба за свобода от турски куршум. седем века турция е болника на европа но иска да бъде част от европа. днес мнозина мислят че турция държи европейските държави зависими от газта на южния коридор и бежанците и имигрантите. аз казвам обратното днес турция е зависима от нас. турция зависи от нашите пари от нашите пазари от нашата воля. турция няма други приятели. америка русия иран сирия израел са нейни противници и на ердоган също. сега е моментът европейският съюз да избере каква турция иска за в бъдеще и българия е единствената европейска държава която се е освободила от турско робство познава добре турция нейните грешки и нейните проблеми.

Колеги, вие сега си отваряте очите, след като отворихте 17 е, преговорни глави. От 1987 година, вие, либерали социалисти, НП, въведахте принципите, идеите за присъединяването на Турция, без да си давате сметка, че има посегателство срещу правата на човека, правата на младсинства. И след от 74-та година на Кипър. Лицемерие. Европейския съюз е тоталитарна сила, която проявява пълно презрение към демокрацията. Господин Левтерос Кристофоро Благодаря, господин председател. Европейския парламент има задължението да говори ясно за Турция. С всяка изминала година положението в Турция се влушава във всички области. Турция не зачита никого, не уважава принципите и ценностите на Европейския съюз, а иска да стане член на съюза. Турция, в крайна сметка, носи отговорност за своя процес на присъединяване. Ние от своя страна трябва да изпратим ясно послание, че не можем да позволим хора, които не споделят нашите ценности, е, да си правят каквото поискат. Защото все пак съюза е съюз на ценности и на принципи. И това трябва да го кажем ясно и най-вече на онези, които искат да се отворят нови преговорни глави. Нека първо Турция да изпълни необходимите условия. Тя дори не е подписала протокола от Анкара, допълнителния протокол. Тя, Турция не, не признава един член на, на Европейския съюз. 40 хиляди войници са стационирани в държава членка на Европейския съюз. Нека да ви попитам какво ще направите вие, ако сте на мястото на кипърското население. И какво ще направите, ако ви третират по същия начин, с нарушаването на основни принципи и права? Затова призовавам комисията и колегите в парламента да изпратят ясно послание на всички, че няма да се починим пред Турция. Jestem bardzo liberalnym przewodniczącym, ale naprawdę proszę. Аз съм един либерален председател, но така или иначе моля всички да спазват времето, което им е отредено. Умолявам ви. Господин Лопес. Е Първо, Бих искал е, да отдам дължимото на докладчика за отличната работа, която е извършена по този сложен доклад. Турция е стратегически партньор пред лицето на всички предизвикателства в Европа. Но не бива да мълчим за това, което Турция върши днес. Президента Ердоган определено се движи към авторитарен режим. В страната отчасти може да се говори за гражданска война, поне на част от нейната територия. Закриват се вестници, журналистите се хвърлят за трешетките ограничават се свободите за много турски граждани. Ердоган а, а, а, затваря безогледно хората за трешетките. Сега какво? 23 и 24 глава да бъдат отворени, за да се вгледаме внимателно в състоянието на правата и свободите в Турция. Напомням на европейските институции, че те трябва да променят курса си. Не може, поради проблема за бежанците, да си затваряме очите за нарушенията на Турция. Това не е разменна монета. Благодаря. Следващият оратор. Турция продължава да нарушава въздушното пространство на Гърция и войските незаконно окупират 35% е, от територията на Кипър. Те работят е, с е, ИДИЛ и си взаимодействат с джихадистските трафиканти на петрол носят отговорност за бежанците, които стигат до Европа. Европейския съюз чисто и просто награждава Турция и им дава 6 милиарда, води политически диалог и ще освободи Турция от визи, с което Европа и Гърция ще се наводнят от Турция. Турция е част от проблема, всъщност, така както винаги е била, когато е, извърши е, геноцид, който никога не е споменавал. Благодаря. Господин Пападакис. Благодаря ви, господин председател. В парламента не веднъж сме критикували Турция за това, че нарушава човешките права, че запушва устата на социалните медии, на пресата, за позицията изпрямо кюрдите, за позицията изпрямо ислямска държава, за тактиките на изнудване, за окупацията на Кипър и така нататък. Има един много прост въпрос. Има ли напредък в Турция или положението се влушава? Ние знаем отговора. Всеки ден знаем, че Турция се отдалечава все повече и повече, повече от ценностите на Съюза. Не смятате ли, че е дошло време Европа да промени своята позиция и е, да спре да се прекланя пред Турция и е, да спре да я принуждава да се превръща в действителна демокрация? Ние трябва да не създаваме проблеми, а Турция трябва да работи за мир и стабилност. Колегиума на комисарите вчера реши да създаде е, специална група за Северен Кипър. Е, тази група ще има е, за цел да реши проблема с Кипър. Ако искате да решите този проблем, трябва да махнете от там окупиращите турски войски, трябва да се работи за основните права и свободи и трябва да имаме един Европейски съюз. Иначе е, ще се провалим. Уважаеми колеги, тази годишната резолюция за напредъка на Турция е напълно неприемлива на първо място потресен съм от факта че европейският парламент приветства инициативата турският да стане официален език в европейския съюз. това не бива и не може да се допусне защото е заплаха за суверенитета на европейските държави заплаха за националната сигурност в моята държава и ще има непоправими последици. второ подкрепяме обединението на кипър което не се подкрепя от самите наши колеги в кипър. нима забравихме че турция окупира гръцки кипър? редно ли е да се месим драстично във вътрешните им работи? трето споразумението с турция е напълно неприемливо. европейският парламент мълчи за незачитането на принципите на правовата държава и нарушаването на основните права в замяна на съмнително сътрудничество с анкара относно бежанците. това е чисто лицемерие. не виждате ли че самата турция организира и направлява бежанските потоци и че саботира и извива ръцете на европейския съюз? четвърто турция се намесва недопустимо във вътрешните работи на моята държава организирайки политически партии пето никъде в резолюцията не се споменава че турция сътрудничи с ислямска държава подпомага терористична организация да се набавят чуждестранни бойци оборудване и лични средства. има и други причини да гласувам против тази резолюция но главната е че турция няма място в европейския съюз и ще гласувам против това. благодаря ви. госпожа ружа томасич благодаря. Докладът е, основателно признава, че Турция е ключов партньор на Европейския съюз и че двустранните ни отношения имат огромен потенциал, който може да бъде реализиран само чрез един ползващ с доверие процес на преговори. Опасявам се обаче, че с докладчика не разбираме по един и същ начин доверието. Да се преговаря толкова дълго с една страна, към която е, не всички държави членки са положително настроени, не буди доверие. Определено, преговорите с Турция могат да продължат още десетилетия и пак да не се стигне до членство на Турция в Съюза. Всъщност, е, без значение е, е въпросът дали ислямската демокрация, когато и да било, би могла да се превърне в нещо повече или по-малко близко до западното общество. Западното общество е зряло в продължение на столетия и аз далеч не съм убедена, че Турция при най-добрата воля би могла в кратък срок да приведе обществото си в съответствие с западните стандарти. Благодаря. Госпожи и господа, сега преминаваме към спонтанните изказвания, привлекли вниманието на оратора, е, на председателя, извинете, е, но е, времето напредна, така че ще дам думата само на един представител от всяка политическа група. Ще започнем с господин Бусол. Благодаря, господин председател. Преди да кажем, че Турция е кандидат член, трябва да признаем, че тя е стратегически партньор и трябва да работим с нея за решаването на много кризи, като тази с мигрантите, например. И приветствам е, подписването на споразумение с Турция и споразумението за реадмисия. В същото време обаче присъединяването на Турция към Съюза трябва да се обвърже с критериите от Копенхаген. Ето защо Турция се очаква да постигне допълнителен напредък и да осъществи реформи, за да се гарантира разделението на властите, защитата на човешките права, свободата на словото, правата на младсинствата и свободата на вероисповеданието. Турция трябва да поеме реален ангажимент е, по пътя към Европейския съюз, като напълно зачита нашите ценности и стандарти. И освен това, Турция трябва да положи усилия за да се намери решение на кипърския проблем. Благодаря. Благодаря. Сега господин Костас Мавридис. Благодаря, господин председател. Много верни неща са казани в доклада за положението в Турция днес, особено за кюрдите. Но въпросът, който аз бих задал, без да повтарям вече казаното, е какво вършим за Турция днес. Господин комисар, нека се върнем с вас е, няколко години назад. През 2005 година Република Кипър е, помогна, съдейства за отварянето на глави в преговорите с Турция. 11 години от тогава насам. И всички се уверихме, е, че е, обстановката е далеч по-неблагоприятна, отколкото бе тогава. За свободата на печата, за насловото и така нататък. За Кипър пък нищо не е направено. Е, представителите на турските кипърци издигат е, огради, заграждения. Аз, впрочем, съм от една част от Северен Кипър, е, бях беженец е, на времето. Е, фактически е, турската общност е, на територията на Кипър не проявява интерес към какъвто и да било диалог. И най-сетне, господин председател, изтеглянето на окупиращите въоръжени сили на Турция от Кипър би било доказателство, че Турция се стреми към решение. Господин Яковчич има думата. Господин председател, всяка страна на европейския континент има право да се присъедини към Европейския съюз. Разбира се, трябва да бъдат изпълнени условия. Всяка страна, която иска да се присъедини към нашия клуб, трябва да изпълни определени условия. Не се правят отстъпки за никого, в това число и Турция. Турция е стратегически партньор на Европейския съюз в много области и по много въпроси, но не би трябвало да има никакви отстъпки. Да не забравяме нашите основни ценности. Всички страни, които са се присъединили към Европейския съюз, пазват тези ценности. Убеден съм, че трябва да се помогне на Турция по въпроса за мигрантите всяка страна, която се грижи за мигрантите, има нужда от нашата помощ, но това не трябва да се използва а, като средство за шантаж. С Турция трябва да спазва условията, както всички останали. Следващия оратор. Благодаря с право осъждата на рухите права, незачитането на върховенството на закона, задържането на учени в Турция. В Турция човешките права се нарушават, нарушават се условни, основните свободи. Как да окажем натиск върху Турция? И какво да кажем за отварянето на, на глава 24? Някои хора просто си затварят очите за случващото се в тази страна. Как може да искате да се отварят преговорни глави, когато Турция продължава да не признава Република Кипър? Напълно неприемливо е да се правят предложения, които се основават на едно търгуване. Е, предлага се безвизово пътуване и така нататък. Споразумението с Турция за мигрантите не отговаря на международното право и не помага за справяне с проблема с контрабандистите. Необходимо е да се гарантира, че ще помогнем на Турция, но тя трябва да спре да ни задължава да действаме по начина по който е угодно и трябва да спазва задълженията. Е, е, Благодаря, господин председател. Ако един външен наблюдател би могъл да надникне в тази зала и да чуе за какво говорим, той нищо няма да разбере няма да е наясно какво всъщност мислим ние. Турция нарушава погодби, договорености с Европейския съюз. Европейския съюз нищо не, не прави е, в ответ. Турция не признава Република Кипър, окупирала е част от територията на острова и очаква ние, Европейският съюз, да помогнем на Турция да се присъедини към Европейския съюз, да отваряла нови глави в хода на преговорите. Турция допуска бежанците на наша територия и ние плащаме едва ли не на Турция за това с 6 милиарда евро. Турция не е, е, е, може да се каже, че е постигнала напредък в области като права на човека, като върховенството на закона. Затваря се устата на, всеки го, който говори срещу господин Ердоган или просто му е неприятен. И а, стигаме до извода, че за да се решат всички тези проблеми е необходимо едно единствено нещо, видите ли, незабавното присъединяване на Турция към Европейския съюз. Благодаря. Сега от името на Европейската комисия. Господин Йоханес Хан. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател, господин министр, дами и господа. Благодаря ви за този интересен дебат. Мисля, че всички ние сме съгласни за едно Турция е стратегически партньор на Европейския съюз с оглед на геостратегическото и положение е, населението и очевидно Европейският е, съюз има интерес от е, разумна форма на сътрудничество с Турция. Очевидно е, че това сътрудничество преминава през перипети. То трябва да бъде цялостно тъй като взаимоотношенията с Турция има редица аспекти. Има економически аспект, който е много важен, тъй като е, Европейският съюз е най-важният економически инвестиционен партньор. Е, има 126 000 работни места в Европа в турски е, фирми. Турция е шести по големина економически партньор на Европа. Това означава, че е необходимо економическо сътрудничество и модернизацията на митническия съюз е много важна. От година и половина работим по този въпрос. Що се отнася до беженската криза, това сътрудничество се оказа неотложно. Сега е прият план, който съдържа различни елементи. Либерализацията на визовия режим е само един от тези аспекти. Либерализацията отдавна е на дневен ред и сега въпросът е да се ускори въпросът. Либерализацията на визите съвсем не означава, че следващата стъпка автоматично е членство, тъй като имаме е, безвизов режим с много страни по света и заедно с това никой не си мисли, че тези страни ще се присъединят към Европейския съюз. Така че да, имаме мандат от Европейския съвет да водим е, преговори за присъединяване. Това е така от 2005 година, така че е, ние сме длъжни да водим преговори и да постигнем резултат, тъй като в мандата се казва, че ние трябва да водим преговори, които са отворени към членството. трябва да се стигне до успешен край на преговорите, стига те да не бъдат прекъснати. Днес е, чухме многократно, че е много важно да се отстоява правовата държава в Турция и да се погрижим така, щото върховенството на закона да съществува. Но това може да стане, бих казал аз, само ако водим преговори за членство, защото само така имаме лост за въздействие. И има качествена разлика между водене на преговори за присъединяване или да седнеш с съседа си и да установиш въпроси от общ интерес. В е, момента ние сме натоварени тъкмо с тази задача. И слушах с интерес е, казаното от господин е, Ван Ламсдорф и други. Идеята е интересна, но в момента тя не влиза в нашите задачи. В момента нашата задача е да изпълним споразуменията, да се постигне стабилност в региона и според мен това ще се постигне само при много тясно взаимодействие в ясно определена мрежа с Турция. Освен това, беженската криза може да намери своето решение и с Турция. Инструмента за Турция вече е в ход. Изпълнява се. Не може да се каже, че Турция не е направила нищо, за да спази своята част от ангажимента. Ние финансираме проекти в Турция, чиято цел е да компенсира допълнителните разходи, които Турция поема като приема беженци. Е, средствата са и за осигуряване на образование за децата и за това те да могат да останат в региона на Западна Турция, за да могат е, след това да се върнат по домовете си в е, Сирия, веднага след като политическата ситуация позволи това. Така че ние предоставяме средствата за тези цели, първо в източена надолу. Тези дейности вече започнаха. Изразходвахме 55 милиона евро, за да могат 250 хиляди души да получат поне минимално здравно образование. 50 хиляди евро дават възможност на редица деца да ходят на училище за една година. Всичко това е средство за увеличаване на взаимното доверие между Европейския съюз и Турция. Задачата е трудна, но между партньори и съседи трябва да има взаимоотношения на доверие. Аз мисля, че и двете страни проявяват интерес към това. Тези тенденции намират отражение в преговорите. Председателят, благодаря господин комисар. Сега от името на съвета, бившата ни колега, бивш депутат в Европейския парламент, сега министър на отбраната, госпожа Хенис Фасхерт. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че съм тук. Искам в началото да благодаря за този толкова интересен дебат и за тази своевременна размяна на мнения. Тя показва, че в много отношения имаме общи надежди и общи тревоги по отношение на, на Турция. Нека да не забравяме, че ЕСА и Турция имат много връзки. И нашите отношения датират много по-отдавна от настоящата мигрантска криза по-тясното сътрудничество ще е от полза и за Турция, и за Европейския съюз. И Европейския съюз е бил и винаги ще бъде е, радетел за политически и економически реформи в Турция. Както беше казано на няколко пъти, ние не обвързваме разговорите по въпросите на миграцията с е, разговорите по присъединяване. Ние знаем, че има недостатъци в е, Турция и отбелязваме вашите тревоги, свързани с върховенството на закона, свободите, правата. Ще продължим да работим и ще следим какво се случва във всички тези области. Ще следим и какво се случва в юго част на страната. И освен това ще продължим да изказваме всички свои притеснения на всички нива, във всички срещи с Турция. По отношение на процеса на визова либерализация. Господин комисаря вече каза, че няма да има заобиколни пътища. Същото въжи и за преговорите за присъединяване. До края на юни може да се премахне изискването за визи за турски граждани, стига да се изпълнят всички изисквания. Дали това ще се случи, зависи само от Турция и от нейния напредък. И накрая, в заключение, по споразумението от 18 март. Аз мисля, че споразумението може да се превърне в една важна стъпка в намирането на дългосрочно жизнеспособно решение на проблема с мигрантите. Това няма да бъде панацея, но това е стъпка в правилната посока и е важен инструмент. Естествено, ще спазим международните стандарти и ще спазим принципа на забрана за връщане. Няма да е лесно, всички го знаем и в никакъв случай не извеждаме навън нашите проблеми. Твърде рано е да се преценят последиците от това споразумение, тъй като мерките по изпълнение започнаха да се прилагат едва на 4 април. Нека обаче да подчертая, че от интерес за всички е това изпълнение да се изпълни добре и успешно. Благодаря. Благодаря, казва председателя на холандски и продължава на полски. Госпожо министър, Получил съм тук една бележка. Дебата сега приключва. Гласуването ще е утре. Следващата точка